за дейността, действително трябва да се придържаме към това изискване. Е, скъпи колеги, позволете ми да поздравя е, председателя на Националния съвет на Швейцария, господин Ханс Йорк Валтер и господин Ханс Аутхер, е, заедно с техните колеги, които са в момента гости на Европейския парламент и следят нашата работа от трибуните. Редица от е, депутатите на Европейския парламент вчера се запознаха и разговаряха с швейцарските ни колеги. Ние обсъдихме множество въпроси, свързани с диалога между Европейския съюз и Швейцария. Много се радваме, че колегите ни от Швейцария са тук сред нас. И сега преминаваме към гласуването. Ще започнем с е, доклада на господин Гробарчик за